но утре ще бъдат е, заседанията с координаторите. Не виждам как бихме могли да се справим тук, в тази малка зала. Трябва от административната страна да бъде разгледано положението и да видим дали ще намерят решение, както и да е. Продължаваме въпреки тези обстоятелства. Започваме с резолюция СИТЕС КОП 16. Параграф 9. Започваме с изменение. Моля, гласувайте за. Против. Въздържали се. И така приема се. След това изменение 22, разделно гласуване за, против, е, въздържали се, приема се. Втората част от 22 изменение за, против, въздържали се, трябва да намерим квадратурата на, квадра, на, кръг, на кръга. Трябва електронно да го проверим. Колко? 22. Всички ли гласувахте? Приключва половината от гласуването. 23 за, 16 против. Втората част от 22 се приема с това. Сега 24 за. Против. Въздържали се.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 да го проверим веднъж отново. Гласувахте ли? Гласуването приключва. 27 е, за. Е, приема се. 36 е, и 7. Приема се. 35. За, против, въздържали се, приема се. 38 за, против, въздържали се, приема се. Така, по този начин 32 отпада, стигаме до 40. За, против, въздържали се, приема се. 39. За, против, въздържали се, приема се.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 против, въздържали се, приема се. 10 за, против, въздържали се. Ще го проверим електронно. 10 да се прогласува електронно. Гласувахте ли? Край. 30 за, 22 против, приема се. 13. В разделно гласуване, първата част за, против, въздържали, приема се. А, 14 за, против, втората част отпада. Втората част на 13 отпада и сега минахме на 14. За, против, въздържали се, приема се. 15 за, против, въздържали се, приема се. 18 отпада, 16, проверяваме 15. Петнайсет. Всички гласуваха ли? Край на гласуването. 33 за, 32 против. Приема се. 16 за, против, въздържали се, приема се. 17 за, против, въздържали се, приема се. 19 за, против, въздържали се, приема се. 21 за, против, въздържали се, приема се. И сега а, електронно гласуване, окончателно. Моля, гласувайте. Край на гласуването. 56 е, за, няма въздържали няма против. Поздравление за е, съставителя на тази резолюция. Wir kommen jetzt zum Bericht die war sie. И сега Миш, Михеле Ривази, докладчик. Започваме с доклада. Ще започваме от изменение който е за, да сдигне ръка. Против. Въздържали се. Приема се. Предложение за изменение 22. За. Против. Въздържали се. Приема се. Сега отиваме на 40, 14. За. Против. Въздържали се. 14 ще е, проверим и електронно. Гласувайте, моля. Haben alle abgestimmt? Всички гласуваха ли? Край на гласуването. 33 срещу 27 приема се. Сега да гласуваме по 54. За, против, въздържали се, приема се.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 26 срещу 36 е, е, отпада. Консолидирано 7. За, против, жали се, приема се. Консолидиран 8. За, против, жали се, приема се. Изменение 21. За, против, въздържали се, приема се. Отпада. 23 за. Против. Въздържали се. Приема се. 24 за. Против. Въздържали се. Приема се. Итре 20 отпада. Итре 17 за. Против. Въздържали се. Приема се. 74 за. Против. Въздържали се. Приема се. 80 за. Против. Въздържали се. Приема се. И 318 да проверим електронно. Гласувайте. Гласуваха ли всички? Край. 23 също 40 категорично отпада. Сега 73 за, против, въздържали се, отпада. И 19 за, против, въздържали се, отпада. 75. 50, 75 за, против, въздържали се. Отпада. Итре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 32 е, е, и 3 е, заедно ще гласуваме. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. 43, сега 86 отпада. Идваме до 88. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. 33 за. Против?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 39 и 40 гласуваме заедно. Кой е за, против, приема се. 39 за, против, държали се, приема се. Сега преамбюлите, изменение 3, да, против. Ще проведим електронно 39. Моля, гласувайте. Край на гласуването. 34 на 30. Приема се. Сега изменение 3. Кой е за?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 7 се оттегля, 48. За, против, зажали се, приема се. Консолидирано 2. 2. За, против, зажали се, приема се. 3. За, против, въздържали се, приема се. Консолидирано 4. За, против, въздържали се, приема се. И 3, 5. За, против, въздържали се, приема се. Изменя 11. За, против, въздържали се, приема се. 53 за, против, въздържали се. Не е ясно. Проверяваме 53. Електронно гласувайте. Гласуваха ли всички? Край. Приема се. 32 срещу 28. Приема се. И 37 за, против, въздържали се. Приема се. 12 за, против, въздържали се. Приема се. 13 за, против, въздържали се, отпада. Итре 8 за, против, е, въздържали се, приема се. И сега заключителните разпоредби, електронно гласуване, отново гласувайте. Край. 64 за, и сега е, проект за законодателна е, е текст. Гласувайте. Край на гласуването. Приема се с е, 41 е, гласа с 61 е, гласа, извинете, и поздравление на докладчика. Let's see, let's see if anybody says anything. Wir stimmen dann ab über den Bericht. Сега ще гласуваме е, за доклада Роси. Ще гласуваме е, за цялото, ако не за пета. За, против, Приема се. Изменение 42. За. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 43. Розбах. За. Против. Въздържали се. Отпада. 44. За против, въздържали се, приема се. Е, колем, колегата Руперин говори с е, колегата Рухард тази сутрин и сега трябва да отстъпи май. Идваме до е, малко две за Сега 5 2, 5 3 Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Приема се.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 5 и 6 за, против, въздържали се, приема се. 64 за, против, въздържали се, отхвърля се. 65 за, против, въздържали се. Не е ясно. Нека да направим проверка по 65. Начало на гласуването. Всички ли гласуваха? Край на гласуването.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 Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Отхвърля се. 99 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 100 за. Против. Въздържали се. Не е ясно. Проверка по 100. Начало на гласуването. Всички ли гласуваха?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 по 5 и 5. Електронна проверка. Всички ли гласуваха? Двадесет гласа за, 39 против. Прави сте. 5 и 8 за, против, въздържали се, приема се. Добре, ще проверим още веднъж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 Не беше ясно. Проверка по 41. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Ясно е, че се приема. И сега окончателно гласуване по електронен път, начало на гласуването. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. 63 гласа за. Карл Хайнц Флоренс поиска думата. Господин председател, е, Доскладчика, изражението му е, се промени е, но това не пасва на, на, на, на гласата първоначалната и аз ще ви помоля да ми дадете възможност да нахвърля един текст паралелен с този, по който току-що гласувахме. Благодаря отново за бележката докладчика трябва да се адаптира, е, защото е, с това, което от... в противен случай отпада е, всичко. И така продължаваме. Сега. По доклада Лиотард Започваме с консолидирано първо за, против, въздържали се, приема се. 16 за, против, въздържали се, приема се. Емпъл 1 за, против, въздържали се, приема се. 17 за, против, въздържали се, приема се. 18 за, против, против, въздържали се, приема се. 19 за, против, въздържали се, приема се. Емпъл 3 за, против, въздържали се, приема се. Консолидирано изменение 2 за, против, въздържали се, приема се. Консолидирано трето за, против, въздържали се, приема се. Параграф 3 Б нов, изменение 35 за, против, въздържали се, приема се. 36. Разделно гласуване по първата част. За, против, въздържали се, приема се. Втората част за, против, въздържали се, отхвърля се. 37 за, против, въздържали се, приема се. 38 Втората част. За, против, въздържали се. Не е ясно. Още веднъж 38 втората част. За, против, въздържали се, приема се. Четиристо. С устно изменение към него за, против, въздържали се, приема се. Консолидирано четвърто за, против, въздържали се, приема се. Консолидирано знание 5 за, против, въздържали се, приема се. 51. Първата част за, против, въздържали се, отхвърля се. 50. За, против, въздържали се, приема се. 49 за, против, въздържали се, приема се. Консолидирано изменение 6 за, против, въздържали се, приема се. 57 с устно изменение на две части. Първата част за, против, въздържали се, приема се. Само първата част. 6 б нов, 58 за, против, въздържали се, приема се. Компромисно изменение 7 за, против, въздържали се, приема се. Консолидирано изменение 8 за, против, въздържали се, приема се. МПЛ 5 за, против, въздържали се, приема се. 67 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 9 за, против, въздържали се, приема се. 76 за, против, въздържали се, отхвърля се. Консолидирано изменение 10 за, против, въздържали се, приема се. Компромисно изменение 11 за, против, въздържали се, приема се. Консолидирано изменение 12 за, против, въздържали се, приема се. Консолидирано изменение 13 за, против, въздържали се, приема се. 92 за, против, въздържали се, приема се. 93 за, против, въздържали се, приема се. Консолидирано изменение 14 за, против, въздържали се, приема се. 99 за, против, въздържали се, приема се. Емпъл 2 за, против, въздържали се, приема се. 100 за, против, въздържали се, приема се. 15. Консолидиран изменение 15. За, против, въздържали се, приема се. 118 първата част за, против, въздържали се, приема се. 118 втората част за, против, въздържали се, приема се. 108. Разделно гласуване на две части. Първата част за, против, въздържали се, приема се. Втората част за, против, въздържали се, отхвърля се. 109 за, против, въздържали се, приема се. 110 за, против, въздържали се, Не съм сигурен. Нека да направим проверка. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Приема се. 111 за, против, въздържали се. Приема се. 112 за, против, въздържали се. Също се приема. Компромисно изменение 16 за, против, въздържали се. Приема се. Компромисно изменение 17 за, против, въздържали се, приема се. 125 за, против, въздържали се, приема се. Емпъл 10 за, против, въздържали се, приема се. 128 за, против, въздържали се, приема се. 129 за, против, въздържали се, отхвърля се. Емпъл 15 за. Проверка. Проверка по 129. Начало на гласуването. Електронна проверка. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Един глас повече за социалистите. Окей. Okay. Abstimmung Abstimmung ist geschlossen. Край на гласуването. Тридесет и два гласа за, 26 против, 5 въздържали се, приема се. Емпъл 15 за, против, въздържали се, приема се. Емпъл 16 за, против, въздържали се, приема се. 133 за, против, въздържали се, отхвърля се. 130 за, против, въздържали се, приема се. Емпъл 7 за, против, въздържали се, приема се. 132 за, против, въздържали се, приема се. 131 отпада, така стигаме до Емпъл 9 за, против, въздържали се, приема се. Емпъл 12 за, против, въздържали се, приема се. Емпъл 13 за, против, въздържали се, приема се. 19 с устно изменение от докладчика за, против, въздържали се, приема се. 31 на Емпъл за, против,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 Начало на гласуването. Всички ли гласуваха? 62 гласа за, един въздържал се. Поздравление за госпожа Лиотар. Thank you very much. And now we have endocrine disruptors. Oh, so you're okay. Dann kommen wir zum Initiativbericht von Åsa Westlund zu den Endocrine. И сега продължаваме към следващия доклад на Аса Вестлунд. Изменение 13. За. Против. Въздържали се. Приема се. Консолидирано 2. За. Против. Въздържали се. Приема се.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 въздържали се, приема се. Компромис 5 за, против, въздържали се, приема се. 17 за, против, въздържали се, приема се. Сега да проверим 17 с електронно гласуване. Haben alle abgestimmt? Приключихте ли? Край на гласуването. Приема се. Консолидирано 6 за, против, въздържали се, Приема се. Компромис 7. За. Против. Въздържали се. Приема се. 82. За. Против. Въздържали се. Приема се. 83. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 84. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 85. За. Против въздържали се, приема се. 86 пада, 87 за, против, въздържали се, отхвърля се. 88 за, против, въздържали се, приема се, но ще проверим с електронно гласуване. Моля, гласувайте. Abgestimmt. Abstimmung ist Ist... Край на гласуването. Приема се.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 Приключихте ли? Край на гласуването. Отхвърля се. Консолидиран 10. За, против, въздържали се. Приема се. 122. За, против, въздържали се. Приема се. Консолидирано 11. За, против, въздържали се. Приема се. Консолидирано 12. За, против, въздържали се. Приема се.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 въздържали се, приема се. 151 за, против, въздържали се, приема се. 152 за, против, въздържали се, отхвърля се. 153 за, против, въздържали се, приема се. 154 за, против, въздържали се, приема се. 156. Няма нужда да го гласуваме. Втората част за, против, въздържали се, приема се. 155 за, против, въздържали се, приема се. Оттеглено е следващото изменение. Второ изменение. Така ли е? Не. Трето. За. Против. Въздържали се. Приема се. Проверяваме трето с електронно гласуване, за да сме сигурни. Приключихте ли? Край на гласуването. Да, съвсем ясно се приема. Die Kollege Klaas meint, einige schlafen ein zwischendurch. Insofern wollen wir ein bisschen mehr Schwung reinbringen. Im Госпожа Клас, мисля, че трябва малко да се посъбудим. Четири за, против, въздържали се. Трима колеги гласуваха тук. Хайде да опитаме пак. Четвърто изменение. За, против, въздържали се, отхвърля се.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 Отхвърля се. 22 изменение. За. Против. Въздържали се. Приема се. 23 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 24 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 25 за. Против. Въздържали се. Приема се. 26 за. Против въздържали се, отхвърля се 27 за, против, въздържали се, отхвърля се. Проверяваме с електронно гласуване 27 изменение. Abgestimmt? Приключихте ли с гласуването? Край на гласуването. Отхвърля се. 28. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 29. За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 И така, сега е електронно гласуване по целия проект документ. Моля, гласувайте. Приключихте ли? Край на гласуването. 55 за, 6 против, 1 въздържал се. Поздравление за Аса Вестфалт. Wir kommen jetzt zur Entlastung. И така, освобождаване е следващата точка за агенциите. Докладчик Юте Хаук. Изменение 1. Гласуваме за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Второ изменение. С устно изменение. За против, въздържали се, приема се. Електронно гласуване по целия документ. Моля, гласувайте. Край на гласуването. 53 за, 4 има против. Приема се. Section 3. Jetzt kommen wir zur Haushaltsentlastung 2011 zur Sektion 3. Освобождаване за бюджет, секция, раздел 3. Докладчик Юте Хаук. Първо изменение. За, против, въздържали се, отхвърля се. Поиска се проверка на гласуване по първо изменение. Режим на електронно гласуване. Моля, гласувайте. Приключихте ли? Край на гласуването. Шестима за, 55 против. Очевидно се отхвърля. Второ изменение. Разделно гласуване първа част. За. Против. Въздържали се. Приема се. Втора част. За. Против въздържали се, отхвърля се. Трето изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. Четвърто изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. Електронно гласуване по целия проект документ. Моля, гласувайте. Гласувахте ли? Край на гласуването. 52 на 7. Приема се. Благодаря, госпожо Халк. И отново Юта Халк докладчик на следващия документ, по който гласуваме. Първо изменение за, против, въздържали се, приема се. Второ изменение с устно изменение за, против, въздържали се, приема се. Трето изменение за, против, въздържали се, приема се. Четвърто за, против, въздържали се, отхвърля се. Пето за, против, въздържали се, приема се. Шесто изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. Седмо за, против, въздържали се, отхвърля се. Електронно гласуване по целия проект документ. Моля, гласувайте. Всички ли гласуваха? 55 има за, 5 има против, няма въздържали се. Благодаря, госпожо Юта Халк. Ека. И така, продължаваме с е, Европейската агенция по химикали. Госпожа Халк. Първо изменение. За, против, въздържали се, приема се. Ще проверим електронно гласуване. Първо изменение. Проверяваме. Моля, гласувайте. Приключихте ли? Край на гласуването. 35 има за, 25 има против. Второ изменение с устно изменение. От докладчицата гласувайте за, против,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 И а, окончателно гласуване по целия проект документ. Моля, гласувайте. Приключихте ли? Край на гласуването. 53 за, 4 против. Приема се с голямо мнозинство. damit kommen wir zur umweltagentur. Така стигаме до Европейската агенция за околна среда. Освобождаване от отговорност. Първо изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. Второ за, против, въздържали се, приема се. Трето за, против, въздържали се, приема се. Четвърто за, тук има устно изменение, за, против, въздържали се, приема се. Пето за,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 въздържали се, отхвърля се. Окончателно гласуване по електронен път, начало на гласуването, всички ли гласуваха, край на гласуването, приема се. 54 на 8. Европейския орган за безопасност на храните. Изменение 2. За,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 и сега Европейската агенция по лекарствата. Първо изменение. За, против, въздържали се, приема се. Две. С устно изменение от докладчика. За, против, въздържали се, приема се. Изменение трето. За, против, въздържали се, отхвърля се. Четвърто. На две части. Първата част за, против, въздържали се, приема се. Втората част за, против, въздържали се, Отхвърля се. 5 за, против, въздържали се, отхвърля се. 6 за, против, въздържали се, приема се. 7 за, против, въздържали се, отхвърля се. 8 за, против, въздържали се, отхвърля се. 9 за, против, въздържали се, приема се. 10 за, против, въздържали се, отхвърля се. 11 за, против, против, въздържали се, отхвърля се. Окончателно гласуване по електронен път. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. 52 гласа за, 8 против. Приема се. И така, скъпи колеги. Hm? Много благодаря. Сега остана 19-та точка. Това е доклада на Карл Шлютер. Тук е докладчика. Карл, изчакай секунда. When is the minister coming? Five o'clock. Five. Five. Yes. Is the minister coming in five? So, alle, die an der Aussprache. И така всички, които искат да участват, в е, рециклиране на кораби да е, участват, другите, които имат други задачи, да си ги следват. В 17 е, ще дойде министра на околната среда. До тогава ще се вземем с доклада на Карл Шутер. Имаш думата, Карл. Моля. Jan? Well, you don't need to leave, all of you. It's really yeah, interesting dossier. It's the ship recycling dossier. Whichever field of your... Това е много важно досие. 90% от хората, които притежават кораби, въобще не, не, не, не, хаят какви закони правим. Останалия процент е, е, е че трябва да. Е, е, останалите, е, за останалите трябва да направим добро, добър закон. Е, господин Шутер, само за секунда, много ви моля, ако може да се изтеглите от залата, да напусте залата без много шум, за да можем да продължим работата си. Благодаря. Okay, Mr. Schlitter, it's, the floor is yours again. I heard... и, е, и така, имате думата. Явно темата не е особено вълнуваща, но всъщност тя е, защото ние сме изправени пред една ситуация, е, където, е, при което хората умират, е, разболяват се от това, че ние не обработваме отпадъците си по подходящ начин, от токсични отпадъци отпадат, имаме страхотна екстернализация на разходите е, само за да, се, за да спечелим няколко допълнителни, е, незначително допълнителна сума. И това вече от 40 години имаме базалската забрана. Е, един кораб винаги съдържа достатъчно тактични вещества, за да може да се счита да бъде квалифициран като тактически отпадък, но тези правила не се спазват, така че статуквото е ужасно. Вече сме водили дискусия по темата и след мнозинството политически групи има воля, желание да се потърси начин да се е, да, да работи по-добре, да бъде по-добро рециклирането на кораби. Мнозинството от групите са внесли изменения и посоката е ам, е, ам, някакъв финансов механизъм да се търси, който да принуди хората да следват закона. Имахме е, първото заседание на, в Сянка и не беше никак лесно да се намери този финансов механизъм, е, така че всички да се съгласят с него. Това, което можем да кажем обаче е, че предложението на комисията, т.е. Е, преобладаващото мнозинство, смята, че това е абсолютно недостатъчно. Е, имахме намерение, повечето от нас, да се опитаме да е, избягнем е, е, извасенето навън на темата. Е, имаме и правни проблеми. Е, обърнахме се към правната служба да отговори на няколко от нашите е, юридически запитвания. Едното беше е, от правна гледна точка как е, се гледа на е, забрана върху износа на е, е, отпадъци. Правната служба служба е, излезе със следното мнение, което обикновено е поверително, не знае до каква степен мога да го споделя с е, вас тук. Може би ще е, им предложа те да го споделят с вас, но заключението е да, това, което правим е законосъобразно, още повече че целта на базалската забрана е до голяма степен да се избегне неудовлетворително третиране на отпадъците в бедни трети държави и ако сме убедени, че условията за третиране на отпадъците е, е са окей, okay, тогава вече е, из, из, изключенията е, в духа на Хонконгската е, конвенция е, могат да бъдат изпълнени. Но ще помоля правната служба да ни, да ни е, да хвърли малко светлина върху въпросът. Може би трябва да се, ще наложи да се заличи е, член 29. Какви са правните последствия от заличаване на тези конкрет, това конкретно освобождаване от силата на закона защото е, за, за товари, които са квалифицирани като отпадък преди да напуснат територията на Европейския съюз. Ще помоля правната служба да кажат какви са правните последствия, ако се заличи член 29. И други въпрос. Ако всички се обединим около финансови механизъм, ако се разделим, е, съгласим с тях. Какво ще стане с е, основните европейски програми, ако възприемем този е, механизъм? той е, ще решим ли, че той, е, този механизъм ще действа само ако се е, е, превърнат в скрап в Европа само корабите или в ОСР или е, в всеки регистриран, всяка е, е, корабостроителница или завод в, по цял свят. Сега, дали да имаме фонд или застрахователна схема или комбинация от двете, защото ако искаме да плащат всички да изплащаме средства само когато е, корабите се е, е, унищожават в Европа, тогава ще имаме правен проблем. Ако искаме само европейските кораби да плащат, тогава пък ще имаме рискове с съответните Със собствеността и с флаговете, под които плават. Тоест, за, за да бъдат всички тези финансови схеми, е, законосообразни, е, за да може да е печелившо правилното скрепиране на е, кораби и да се, е, да се насърчава това обратното. Ако трябва да го правим като хората, всички финансови схеми ще са скъпи. Другия въпрос е всички, е, цялото ОИСР да участва, но не всички държави. Тогава разходите ще са по-дребни, е, но или да имаме е, глобални е, схеми по глобалните страни стандарти, до тогава някои групи в сянка са против и така нататък. Трябва да потърсим е, един добър баланс между е, цялостния разход на тази, колко струва тази мярка и ефекта, който искаме да постигнем с нея така, е, стойността на метала, който се получава от е, на, е, рязането на кораби и средствата, които са внесени, инвестирани в това, разликата вече в разходите също трябва да се помисли дали това се покрива и от застраховка и така нататък един, в един а, кораб има много метал, както знаете, но това, което получавате за него е много различно. Ако, например, плащате е, на работниците в бедни условия е, недостатъчно, не, не е ако не се отнесете към е, отпадъците по сериозен начин, е, ако обаче работите с е, добре платени работници в добро, сериозно предприятие, там ще се плати много повече за демонтирането на кораб. Разликата наистина е, е значима. Може да се стигне до 200 е, евро на тон. Е, дали ще се плати за е, обработване, преработване на кораб в европейски условия или в някъде в Бангладеш. Ако имаме глобална схема, дори в Бангладеш, Пакистан или Индия могат да е, изпълнят стандартите, Една, е, една новост, например, са тези понтонни е, е, докове, на които е, докове, на които могат да се обработват, е, преработват е, корабите. За мен е важно кои предприятия изпълняват критериите за еколосообразно преработване на кораби, на отпадъци, като съответно се съобразяват и с здравето и интересите на работниците там. Ние имаме, е, моята държава, пък и много държави в Европа, има дълга, е, тради, дълги традиции в е, корабостроенето, е, но вече не сме толкова конкретно способни. Загубихме е, територия, вече не можем да бъдем конкурентоспособни Не сме изправени пред положение, при което 1,5 от целият наш само се е, строи в Европа. Всъщност 2,5% защото е, имаме специализирани сме в е, крузове, е, луксозни е, лайнери. Е, 95% е, са в е, Китай, е, Южна Корея и Япония от тези корпоративници. Но имаме такива докове за демонтаж на кораби. Трябва да, получим, да помислим за начини да ги задържим на пазара. Не би струвало кой знае колко би било съвсем законно да ги използваме, но основното е да имаме безопасни и сигурни е, практики на е, демонтаж за кораби извън Европейски съюз, е, моето предложение и първоначалния ми предложение беше да имаме фонд. Какви са плюсовете? Това а, съкрещава, а, намалява вероятността от а, измама, а, не носи а, допълнителни административни разходи и а, лесно а, мож, може да задейства, веднага може да влезе в действие. Но а, какви са а, недостатъците? Няма да се отрази значимо на а, европейски кораби, които плават под е, е, чужди флагове, а не обратното. Е, може да се измисли някаква схема за финансови гаранции, така че някои от тях да бъдат обработени по по-добър начин, но е трудно да се е, види, да се заложат стандартите на държави, които не са е, в ОИСР, защото те не са обхванати от е, изискванията на към Базълската конвенция тук се натъкваме на проблем. Ние имаме един сериозен е, провал на пазара и трябва да решаваме е, проблема. Настоявам, че всеки механизъм, който имаме, не трябва да насърчава е, нашите кораби да бягат и да търсят смяна на знамето. Значи, компромиса, който обмисляме е следния вариант. Да имаме фонд, което ще задължава вашите корабособственици да плащат е, таксата, е, пристанищната такса, ще бъде трудно за, една, е, за един кораб да е, от една страна да поиска тук е, пълни финансови е, е, гаранции, ако само веднъж е, за еднократна употреба. Така че аз бих е, помислил за варианта за държави от трета страна, е, които плават под е, флаг от трета страна и решават да дойдат в Европа. Добре е да бъдат привлечени, предпочитат може би, че е по-целесообразно за тях да идват тук или си плащат таксата, пристанищната такса. Можем да дадем този избор е, което ще заобиколи правните е, проблеми, ще даде възможност е, на кораби, плаващи под флагове на трети страни, да идват тук, ще им даде изход и ще попречи на нашите пък да търсят чужди флагове. Значи, е, солидни проучвания са направени, като, е, с, е, които усочат е, отрицателните е, последствия. Е, ние ще проучим по-подробно тези проучвания, да видим какви е, ще са е, ефектите върху е, фондовете за финансови гаранции и ще потърсим начин да оптимизираме тази част от е, предложението. Мисля, че трябва да поясним е, защото в е, предложението на Проди е, имаме, е, съществува идеята за застраховане, но иншуранс, осигуряване или застраховане може би ще ни обърква в този контекст, защото препратката към директора 2010 за отговорност, осигурителна отговорност, там се казва, че осигуряваш нещо, което не искаш да се случи и плащаш за отговорността за това, докато в този случай искаме да е, застраховаме нещо, което искаме да се случи. Логиката е различна и може би комисията ще е, коментира за това е, каква е, каква е, да, как да използваме препратката към 2009 за рециклиране на кораби, да го наречем финансов инструмент ли и тогава вече, ако е, споменаваме тази директива, логиката се променя. Но да попитам комисията какво мислят по това. Е, след като казах това, искам да чуем е, докладчите в сянка и е, трябва да почнем да работим по е, търсенето на този финансов инструмент или гаранция. Според мен е, ще бъде най-добре да бъде комбинация от е, фонд и гаранция за кораби е, от трети страни, като се запази фонда за европейски такива, но съм отворен към всякакви идеи, защото дори да имаме такава гаранционна схема, е, трябва да намерим най-добрия работещ вариант, защото едно от е, нещата, което ме смущава е, е, че се открехва вратата за измама, за осложнения, когато кърбособственици когато се прехвърлят искове или гаранции върху новите кърбособственици, или се отпуснат средства от фанда, какви последствия ще има това? трябва да имаме някакъв инструмент, е, който е, е, най-малкото няма да създаде затруднения и да постави в неизгодно положение европейските кораби под европейски флаг. И така, с интерес ще чуя дебата по темата. Е, аз е, също да коментирам по ирландското председателство, те много конструктивно подхождат, че се опитат да придвижат това досие е, експедитивно, защото те са се ангажирали наистина сериозно да намерят, да потърсят и да намерят добро решение на този проблем, така че да се възползваме от тяхното председателство. Благодаря на Калшлютер. Шлютер. Сега да дам думата на правната служба. Лука Визаджио присъства от тяхно име. Моля, имате думата. Um, Благодаря, господин председател. Съвсем накратко в отговор на въпроса на докладчика. Какви ще бъдат правните последици от евентуално заличаване на член 29 от проекта на регламент? Член 29 изключва корабите които се покриват от регламента. Всъщност става въпрос за разликата между регламента Хонг-Конг и регламента Базел. Има две основни последици. Първата е свързана с правната сигурност. Начина по който се разглобяват корабите засяга опасните вещества, а рециклирането засяга някои други аспекти. Всъщност не е съвсем ясно дали и двете разпоредби могат да се прилагат едновременно. Това е открит въпрос, който трябва да бъде разгледан. Втората последица е следната. Тя е свързана с целта на занятието. Хонг-Конгската конвенция и регламента се опитват да създадат специален режим за кораби, който ще бъде като альтернатива на базалската система. Това е свързано с трудностите по наблюдението на функционирането на системата Базел – Страните по конвенцията от Базел поканиха Международната морска организация да създаде текст на конвенцията за рециклирането. И те казаха, че Дори и да има чисто при покриване от юридическа гледна точка между текста за рециклиране и текста за превозване на отпадъци, ние ще се върнем към статуквото. Тоест, системата от база ще продължи да съществува. в крайна сметка ще останем пред проблема, който съществува и сега и няма да има никакъв смисъл да се приема нов текст. Благодаря. Сега стигаме до докладчиците в сянка. Кристофер Фелнер. Имаме проблем. Всички сме съгласни. Проблем по отношение на разглабянето на кораби и като някакво решение на проблема се появи конвенцията от Хонг Конг. Ето защо идва това фундаментално предложение на комисията. Господин Шлитер и други колеги казват, че конвенцията от Хонг Конг не е достатъчна, защото тя е като швейцарско сирене. Твърде много пропуска има там. За мен Основният проблем е следния. Това вероятно е вярно. Хонконгската конвенция вероятно не е достатъчна, има нужда от нещо повече. Значи има две възможности. Или да изградим фонд, или да преминем към модел на застраховане. Много е трудно да се избере между тези два варианта. Откровено казано, като гледам времето, което отделяме, изслушванията на експерти и така нататък, нищо не сме спечелили. Става въпрос за избор между две съвсем различни неща. След като вземем решение дали ще изберем фонд или някаква застрахователна схема, трябва да решим кой ще плаща. Кои кораби? Само тези, които плават под флаг на ЕС или всички? Аз смятам, че това трябва да зависи от това, кой ще се ползва от тези средства. Ще се ползва от застраховката. Не искам да се приема система, според която всички кораби ще плащат, но ползи ще има само за корабите под европейски флаг. Вече имаме няколко конфликта с наши глобални партньори в областта на транспорта и каквото и да направим, трябва да сме последователни. Онези, които плащат, трябва да могат и да извличат ползи. Освен това, както каза и Карл, трябва да разгледаме въпроса за смяната на флага защото ако засегнем само европейските кораби, има риск от смяна на флага. Видях предложението на Проди и на Дейвис. То ме привлича малко повече. И накрая трябва да решим в какви места ще може да се разглобяват кораби само в рамките на ОИСР или всякакви съоръжения, които отговарят на екологичните изисквания. Аз предпочитам да са всякакви. Стига да отговарят на изискванията. Но така или иначе, ако загърбим всичко това, което току-що ви казах, все още имам проблем. може да направим нещо като оценка на въздействието, макар че ние не сме особено успешни в тази сфера. Нека да разберем обаче какви ще са последиците. Имахме доклад на неправителствена организация, разглеждаме го. Не ми се иска да седна да преговарям по текст възоснова на доклад на неправителствена организация. Имам едно предчувствие, че обикновено, когато правим лошо законодателство, постъпваме по този начин. Имаме две прекрасни идеи и трябва да изберем между тях. Още веднъж. Бих искал малко повече време. Вероятно ще избера гледната точка на Проди и на Дейвис, по отношение на застрахователния модел или модела на финансовите гаранции, но аз мисля, че би трябвало да отделим малко повече време, да видим в какви други сфери е използван този модел, какви ще бъдат последиците по отношение на смяната на флага, ще има ли оценка на въздействието, има ли заинтересовани страни, какво ще кажат те. Мисля, че трябва да спрем за момент вероятно, като казвате, че се стремите към компромис, ще ме разберете какво имам предвид. Благодаря. Следващия оратор Виторио Проди. Грация, президенте. Благодаря, господин председател, Благодаря на докладчика за извършената работа по това досие. Може би и повече може да се предприеме по отношение на прозрачността и изправяне на, изпращане на информация, становище, предложение, но естествено времето никога не достига. Без да повтарям казаното вече от предишните оратори, мога да кажа следното. Сега, по отношение на правната съвместимост и международните ни ангажименти и съотнасеното с предварителните съществуващите предишни а, споразумения, ние много добре а, познаваме позицията на правната служба на парламента. Може би а, трябва да се обърнем и към а, становището на съвета на правната им служба. Тук има въпрос за съответствие. Но сега, какво е съответствието между този регламент и основните стратегии за развитие за суровините, например, на Европейския съюз или стратегията за ефективността на ресурсите, принципа замърсителя плаща или по-широката отговорност на производителя. Това са принципи, които са основополагащи за стратегията за отпадъците. Като си припомним всичките тези въпроси, свързани с повторна употреба, рециклиране, економисване, в крайна сметка важно е какви са ангажиментите на Съюза за растеж. И в Енви аз чух именно как комисията обвинява европейските е, корабостроителници в тази насока. Липса на капацитет в Европейския съюз – и именно за това трябва да оставим рециклирането на корейците или на китайците. И в, в Базелската конвенция ни принуждава, задължава да а, извършваме рециклирането в пристанище на държава, която е членка на ОИСР. Аз не мога да се съгласа с това търся решение на въпроса за смяна на флага с инструмент, който може да се прилага към всички кораби. Това няма да бъде нов налог или данък или някакво административно бреме. Тоест, трябва да е пазарен инструмент, който да е полезен за всички, включително да е екологосъобразен. Тук няма да говорим за търговията с схемата за търговия с емисии. Но в крайна сметка трябва рециклирането да може да бъде възможно за всеки съд, който плува в европейски води, така ако мога да кажа, да бъде погребан достойно и да се спазват екологичните принципи в този процес тези, които са вече прияти, признати, да се извършва в съоръжения, места, които спазват всички тези принципи и в крайна сметка корабособствениците вероятно ще бъдат за. Целият проблем като че ли е свързан с многото съдове, които вече са много стари, следващите 5 до 15 години трябва да бъдат рециклирани. Може да се изгради адхок временен фонд за тези съдове, разбира се, на разумна цена така както и самото неправителствена организация предлага в хода на проучването. По отношение на застраховката или гаранциите, тук вече са различни предложения, различни от предложеното от докладчика и това е различна позиция от моето предложение. Е, банкова сметка, така да се каже, да се създаде за рециклиране. Нека да продължим дискусиите на следващото ни заседание. Зная, че съвета има да разрешава редица проблеми по тази тема. Трябва да се провери и правната сигурност на правното основание на този регламент. Знае, че комисията работи в тази насока и изгражда една работна група, Адход, която работи по стратегията за европейските корабостроителници. И е, може би трябва да се създаде специална група, в която да влязат хора от околната среда, от бизнеса, от транспорта и също така и а, е, от заедостта, за да може в крайна сметка да се разгледа от всички страни този проблем. Разглеждайки а, е, темата днес, вероятно има наистина много е, лоша, ужасяваща статистика. Корабостроителниците губят много работни места, губят средства. Но ако има такива, които могат е, да произвеждат кораби, те вероятно ще могат и е, да демонтират кораби за рециклиране. И това могат да предприемат, като спазват принципите, които са наложени за заедостта, например, и да бъдат екологосъобразни процесите. Благодаря, Крис Дейвис. С голям интерес прочетох вчера коментара на моето правителство по отношение на измененията, предложени от депутатите по доклада. И аз много често виждах думата нежелателни. Чудя се дали всъщност това е едно отношение по въпроса, че ще бъде трудна е, преговорите между съвета и е, е, парламента. Ако можем да подкрепим Австрия, Люксембург, Чехия, Словакия за мерките, които се предлагат, например. Докладчика говори за капацитет капитализъм в много а, лош вид, глобализ, глобализация в отрицателен смисъл, когато става въпрос за смяната на флага, а, губим начина за контрол върху процесите. И се получава да се търси търсене, се търси най-добрата цена за рециклиране без оглед е, здравето на работещите или пък е, без оглед околната среда. Благодаря на комисията за казаното от това, но ние искаме да се ускори приемането на конвенцията от Хонг-Конг. Има някои е, въпросителни. Дали обаче на първо място тя следва да бъде приета, защото тази конвенция надали разрешава всички проблеми. Може би комисията ще обмисли позицията си. Може би, ако се приеме тази конвенция от минимален брой държави членки, въпросът е свързан с флаговете мисля, че няма да бъде разрешен, защото ще продължи смяната на флаговете. Дали ще се спре този метод за костиране на старите кораба по бреговете за демонтаж и съответно замърсяването безогледно в този процес. Целият проблем в крайна сметка е се също в това. Говорим за 90% от всички съдове, които се рециклират, които се демонтират без спазване на правилата. И именно на това трябва да обърне внимание. Както бе казано докладчика, има предложения е, предлага се е, сума или е, под формата на ипотека, или под формата просто пари в наличност. Това е в 181. По отношение на съществуващото законодателство. Има редица пропуски, много въпроси се задават. Кой всъщност контролира средствата? Как се изваждат парите тогава, когато ви трябват, за да ги използвате? и за да има подкрепа на парламента за подобна мярка, трябва и да се водят преговори в съвета, първо трябва да отговорим на тези въпроси. И е, самия пакет трябва да е, може да удържи както от правна точка, така и от чисто прагматична точка. Разумно ли е? После, какви са разходите? Колко големи ще бъде? Кристофър казва, че в оценката на въздействието може да се намери отговора. Да, това може би си струва да се направи. Може да кажем, добре, благодаря на комисията, предлагате ни нещо имате добри намерения, но всъщност вие не вършите унази работа, която според нас трябва да бъде свързана, която ние бихме желали да бъде приключена, за да можем да предприемем законодателство, да правим предложения и да се справим с проблема веднъж за винаги. А ако трябва да подходим така, трябва да изберем правилния подход. Какъв е графика? Не бива да прибързваме. Мисля, че законодателството така или иначе има ограничително, ограничено въздействие, така че няма никакъв смисъл да прибързваме. Нека да отделим нужното време, да предложим пакет законодателен, който ще може да ни свърши работа. Нека и в него да има доверие. Крис, Благодаря, Крис. Ja, dank u wel, voorzitter. Peter van Dam. Ik zou graag een paar opmerkingen willen maken over... en over het proces. Няколко проблема искам да засегна е, връзка с съдържанието на разпоредбата и след това съм, самия, самата процедура. По съдържанието, е, ние всички искаме да се приключи с е, е, акустирането на е, по крайбрежието и е, замърсяване на е, крайбрежието. Е, така че, според мен, трябва да от друга страна трябва да търсим работни места в Европейския съюз. Безработицата е много висока, особено в тази сфера, в рециклиране кораби и така нататък. Така че трябва да дадем нов стимул, тласък, да намалим, да сведем до минимум замърсяването на крайбрежието, да намалим риска от замърсяване и да дадем тласък, да стимулираме гарантираме заетостта. Е, това са целите ни. Е, според мен е нужно повече време. Е, сега, като гледам измененията си, мисля, че ни е необходимо наистина повече време. На мен лично ми е нужно повече време, за да е, премисля отново, да проиграя тези варианти с експерти или други, за да видя какъв ще е най-добрият модел, най-добрият начин да се постигнат и трите цели бих искала наистина да се обърне особено внимание на този фактор, за етостта, господин председател. Може би има европейски фондове, които могат да бъдат използвани, за да се за, е, стимулира заетостта в този сектор. Мога да се сетя за 20 причини, е, които е, биха били е, основания да не се обсъждат тази, този вариант, но ни трябва. Това е сериозен проблем. Трябва ни време, за да го обмислим. Ако ние решим да забавим малко темповете, е, гърците пък ще се възползват това. Трябва наистина да изчистим от политически акценти този тема, да е, помислим задълбочено и да видим е, каква ще, да видим каква е оценката на въздействието и да се състрочим върху най-важните 10 или 15 въпроса и тогава може би ще намерим най-добрия модел. Тук не искам сега да се боричкаме за това дали ще търсим фонд или застрахователна полица или каквото ще да е. Искам просто да намерим най най-добрия модел, който да стимулира заетостта, да намали рисковете, свързани с акустиране и демонтиране на пристанища на, на, в крайбрежията. Просто нека да оставим на страна политически аспекти да се съсрочим върху прагматичната страна нещата. Е, мисля, че тази практика с бичинг, с акустирането трябва максимално бързо да се прекрати. Е, ние като парламент е, трябва да дадем ясен сигнал, че трябва да сложи край на акустирането и скрапирането на, кор, на крайбрежието ние е, е, не можем да живеем, не може да позволим е, корабособствениците да, е, с, е, да сме жертва на корабособствениците. Е, трябва да намерим мерки за финансови стимули, за да е, стане непривлекателно нелегалното е, рециклиране на корби по този начин. Това може да бъде, е, например, може да стане в е, някаква корбосителница в ОСР или е, другаде. Трябва наистина да поставим на масата система от е, стимули. Сигурен съм, е, че можем да използваме е, проучванията на неправителствени организации. Е, е, макар че проуч... Е, не всички кораби би трябвало да участват в тази финансова система, за да има равнопоставеност е, по отношение на конкурентоспособността, разходите е, е, за отстраняване на е, опасните е, отпадъци не трябва да се екстернализира, така че корабите в, е, и тяхното рециклиране в край на техния жизнен цикъл, в крайна сметка да се окаже недостатъчно привлекателно възможно е още да се избягва влагането още в строежа на корабите на вредни за околната среда вещества. Това става възможно, това е възможно само чрез ефективен контрол. Анализите на банките, осигурителните дружества и институциите в Европа трябва да са в напредна линия. В това всичко останало ще отвори вратата за е, измами и злоупотреби. Радвам се обаче, че поне всички е, политически групи е, в известна степен дават своето съгласие за необходимостта от такъв инструмент. Преди всичко този инструмент трябва да има за цел да превърне акустирането, така наречения бичинг, в непривлекателна дейност и вече след това да търси начини да стимулира заетост. Благодаря още двама е, е, е, оратори. Имаме, моля ви, по две минути само, защото след малко ще пристигне министъра. Трябва да има възможност и докладчика да отговори на коментарите ви. Да, колегата Цукър. There will be a problem of Скила Какис. Е, трудно някой щеше да ми разбере името така както го произнесохте, но нищо. Моля да сме предпазливи. Става въпрос за глобален бизнес и ние се опитваме да решим проблем, който се случва много далеч от нас, тъй като практиката да се разглавят кораби на брега не се случва в Европа. Аз мисля, че трябва да одобрим приемането на конвенцията от Хонг Конг максимално бързо. Тя е свършила добра работа в миналото. А когато говорим за хората в Пакистан и за техните трудови условия, трябва да кажа, че в моята страна има незаконни работници от Пакистан. Някои от тях умират на път към Европа, защото просто не могат да си намерят работа в страната си. Просто умират в морето или когато се опитват да пресекат границата. Така че не е лесно да се взима решение за живота на тези хора. Не знам колко такива хора сте виждали в последните няколко месеца. Защо се опитвате да регулирате живота им в Бангладеш или в Пакистан? Благодаря, госпожа Гростет. Moi, je pense que nous avons une très... Мисля, че с този регламент е, да открива една добра възможност, е, а именно изключително добра възможност е, да съживим така дейността на Европейския съюз, една дейност, която изисква да се съживи неговите капацитет за рециклиране на кораби. Е, това е добре за е, работниците в Европейския съюз, защото е, може да се отвор... могат да се отворят работни места. Всъщност, добре е да се каже, че корабособствениците са отговорни, те трябва да плащат добре. Този текст тласка корабособствениците да рециклират своите кораби в европейските пристанища. Затова трябва да има механизъм за финансиране. Но трябва да работим за един солидарен фонд, фонд, в който корабособствениците като такива трябва да правят вноски. Ако искаме да получим съгласие в съвета, ние трябва да направим предложение, което е достатъчно конкретно, достатъчно добре премислено и обективно и прагматично, разбира се, за да убедим консея и да напрегнат, съвета и да напрегнат нещата. Вярвам, че имаме възможност да придвижим нещата по тази тема и да се опитваме да обърнем тази тенденция, този висок процент на рециклиране в Азия, да се премине тук. Това са работни места. Ние трябва да направим всичко, което е възможно, е, чрез този регламент да е, да изтеглим, да привлечем е, това рециклиране, тези дейности по рециклиране към европейските пристанища. Благодаря. Сега на комисията ще дам думата накратко. Thank you, Mr. Chairman. My name is... Благодаря. Аз се казвам Хулио Гърхес и съм ръководител на звено управление на отпадъци в Генерална дирекция околна среда. Нека в началото да изразя своята благодарност към Комисията по околна среда за положените усилия. Тази тема е изключително важна. Както моя директор Соледат Бланко заяви пред вас преди няколко седмици, хиляди кораби се разглабят всяка година при неприемливи екологични и социални условия на бреговете на Югоизточна Азия. Помолихте ме да поговоря за финансовите стимули и за механизма на застраховане. По отношение на механизма на застраховане, нямаме категорична позиция. Комисията има някои сериозни притеснения относно административното въздействие – тежестта, която може да породи някакъв финансов стимул. Определено, сред всички варианти, които обсъждаме, застрахователната схема би била една от най-малко проблемните, но ние споделяме вашето виждане, че този механизъм не е замислен както трябва, за да постигне целта, която му вменяваме. Финансов механизъм от застрахователен тип има за цел да защити притежателите на кораби от рискове, които те не могат да контролират. А в този случай риска може да се породи от решение, което се взима от самия собственик на кораба. Така че ние не смятаме, че това е най-уместния механизъм. Факта, че неговото управление ще е по-просто от това на другите альтернативи, не е за нас аргумент, който да ни убеди, че трябва да вървим по този път. Така или иначе, за комисията е ясна тази фундаментална дилема, за която и вие говорихте – дали да се използва финансовия стимул само за европейски кораби или за кораби извън Европейския съюз. Тук няма лесно решение, по който и път да тръгнете. Вероятно ще се сблъскате с много сложни политически и юридически проблеми. Например, ако изберете варианта само кораби от Европейския съюз. Дори по този начин да премахнете риска от смяна на флага. Още нещо искам да подчертая, че в своя анализ комисията е включила възможността за развиване на финансов механизъм преди да направим нашето законодателно предложение. Работата, която извършихме и реакцията на заинтересованите страни показват, че е най-добре да се създаде стрикна система на санкции в случай, че собствениците на кораби не спазват изискванията за разглавяне на корабите. Тези санкции могат да бъдат възпиращи и могат да бъдат точно толкова мощни, колкото и финансовите механизми. Благодаря. Благодаря. Сега ще дам Карл думата на Карл Шлютер за ответна реакция. Заповядай. Всъщност, Питер Ван Дален и Крис Дейвис като че ли пообобщиха нещата твърде много. Ние искаме да премахнем смяната на флага и да създадем система, която работи. Няма съвършенна опция, но трябва да вярваме в избора, който правим. Всъщност, ние имаме едни и същи цели, просто не знаем как да стигнем до тях. Естествено, че не трябва да се прибързва, както и вие казахте. Няма нужда да проявяваме глупост. Кристофер, имаме оценка на въздействието, тя ще се появи скоро. Нейният проект ще се появи следващата седмица. Някъде в началото на февруари тя трябва да се появи в окончателен вариант. Тази оценка на въздействието трябва да ни покаже реално какви са опциите. За разлика от този лист хартия, който показах. Така че има нужда от насочване. Господин Проди, трябва да се намери решение, да, но трябва това решение да е работещо. Господин Скилакакис, Хонконгската конвенция, дори да я приложим, това ще отнеме много време и дори и да го направим, тя не е достатъчно силна. Комисията се опитва да запълни пропуските, аз се опитвам да запълня още пропуски. Нека да се опитаме да направим така, че нещата да проработят в Европа, а ако проработят и извън Европа, още по-добре за работниците, защото в крайна сметка ние се справяме с последиците от нашето потребление. Ние внасяме стоки с кораби и после това, което правим, убива хора. Трябва да се справим с проблема, дори и това да е сложно. Крис, британското правителство общо взето не прие сърдечно това предложение. Не, че не вярвам в финансовата схема. Всички казват интересно предложение. Хайде да видим как може то да проработи, но аз не казвам, че трябва въобще да го отхвърлям. Ако постигнем успех в това досие, то това ще се дължи на нашата съзидателност, фантазия и на намирането на интелигентни решения. Като предварително трябва да обсъдим последиците. Аз мисля, че можем да го направим. Никак няма да е лесно. Направо ще си е сложно, но не търсим някакво чудотворно решение. Така че нека да разчитаме на нашата креативност и интелигентност. Извинявайте, господин министр, че ви откраднах малко от времето. Ние ще работим и по това досие, така че по-добре да ме чуете веднъж, отколкото след това да ви повтарям същото. Благодаря на Карл Шлютер. В крайна сметка ще чакаме 19 февруари за гласуване. Все още не е 100%, но ще видим, както и пленар, не се знае и пленарна зала кога ще влезе, но това беше така добър преход към следващата точка от дневния ред. Аз приветствам след нас е, ирландския министр за околната среда е, и местно управление, е, общностите и местното управление. Една доста е, така трудна е, комбинация от портфейли. Ние сме имали, ние бяхме в контакт с тях по време на подготовката на председателството им и вие също в съвета е, ще работите за придвижване на, на важните теми. Имаме още една важна е, точка, още няколко важни точки. Първо, е, трябва да видим какви са финанс... каква е финансовата перспектива е, в, е, тук е, се засягат програмата Лайф, но и аграрната политика. Днес се, имаше гласуване. Тази сутрин разговаряхме с колегите от Агри, от Земеделската комисия. Нашите колеги виждат друга насока на работата ни и по това трябва наистина да, да, да преговаряме как аграрния фонд ще изглежда в бъдеще и как ще се стикова с с политиката по околната среда. Е, граничните стойности за CO2 за 2020, е, които трябва да бъдат е, стриктно фиксирани. Имахме и такъв доклад. Имахме доклад свързан с опазване на климата, така нареченото backloading. Ние бихме искали в Европа да продължим да работим по тази политика за климата, да се надяваме, че системата за търгуване на емисии е, функционира, но е, тя функционира, но да функционира и по-добре. Е, е, повечето от дискусиите по тези теми проведахме е, тази сутрин тук, но сега ще ни интересува как съвета ще е, действа по тези досиета от тук нататък, как ще ги придвижи, за да можем в крайна сметка в, е, през март е, е, значи февруари ще гласуваме в комисия и в крайна сметка е, да се вземе решение по тях е, до края на април. В следващите 6 месеца във всички случаи тези теми трябва да се е, придвижат, да, стиг... да, да бъдат приключени, затворени някои от тях както и а, а, качество на водата, оценка на околната среда, е, непрякото е, земеползване, е, редица, редица сложни въпроси явно е, много е, неща имате е, за вършене, много работа ви чака. Ще ви дадем тук 10 минути да маркирате най-важните въпроси, най-важните теми, да сложите акцентите там, където смятате, че трябва да се работи най-много, след което ще дам възможност за въпроси. Първият тур от въпроси са от координаторите, след това останали останалите колеги. Е, имате думата. Благодаря. Благодаря, господин председател. Много уважаеми госпожи и господа е, депутати, за мен е голяма радост, че мога да бъда сред вас, за да говоря по тази изключително амбициозна програма на Ирландското председателство на Европейския съюз. Аз съм за първи път в Европейския парламент, не дълго след като бях е, назначен на поста си преди около две години. Аз е, установих, че работата с парламента е мой приоритет, е, подготовката за председателството. Съзнавам каква е централната роля на вашата институция в Европейски съюз. Октомври 2011 година започнах процес работа с членове на вашата комисия. От тогава до сега имах редица заседания тук и в Брюксел, включително и е, редица срещи днес и е, също така последния месец е, конференцията Доха за климата. Така че, е, благодаря ви, Матиус и уважаема госпожи и господа, за това, че ми предоставяхте от вашето ценно време, за да ви запозная с плана на председателството. Вярвам в високото качество на тези ангажименти, които ще поемам. Надявам се, че ще бъдат успешни 6 месеца на успешни дискусии. Както съзнавате, ирландското председателство а, сега поема председателството в една много предизвикателна економическа среда и контекст. Нещо, което не се е случвало до сега, но няма как да продължаваме да работим по обичайния бизнес модел. С помощта на стратегия Европа 2020 ние имаме ясни стратегически а, цели, които можем да изградим интелигентна Европа, устойчива Европа и е, интегрирана Европа. И по този начин ще имаме ясен контекст за програмата на председателството да гарантираме стабилност е, работни места и ръст, устойчив растеж, е, който ще бъде продължителен, новаторство, а също така интегриране на ефективност и устойчивост при разходването на ресурсите, включително и европейския семестър. Тези теми се интегрират през цялата европейска програма на председателството. Както знаете, има кри практични аспекти на тази програма, свързани с нисковъглеродната економика, ресурсоефективна, устойчива економика и възстановяване на цялата економика като цяло. В областта на екологията имаме ясни елементи, които са включени, а именно стратегия околна среда, законодателни приоритети и международни програма. Какви са стратегическите приоритети? Седмата програма за околната среда и действие. Знаете, че това е изключително голямо значение. Има ключови елементи, които включват стратегия Европа 2020, особено флагманските водещи инициативи за ресурсна, ресурсна ефективност. Вече се извърши сериозна работа по този въпрос. Благодаря на Кипърското председателство за това, че работиха по това досие. Имаше заседания през първите два месеца и а, постигнахме споразумение по това досие. Между другото се надявам, че и до месец юни ще можем да постигнем с, ваши, с парламента а, финализиране на това досие, защото е изключително важно. Другия важен момент е свързан с е, Европейската стратегия за адаптация е, климата. Март-април се очаква е, да се публикува инициативата от комисията и се надяваме отново за заключителни констатации през юни. Законодателното досие, то е изключително богато. Имайки предвид, че нямам достатъчно време днес, ще се спра само на приоритетите – и а, е, е, първо е да, важно да продължим с темата промяна в климата. След важните две предложения за въглероден диоксид и емисиите от пътническите автомобили и микробуси, имат, е, очакваме първото четене на тези споразумения. По-нататък очакваме да се постигне е, напредък по програмата 2013-2020 година за схемата за търговия с емисии. И второто предложение, свързано с авиацията и така нареченото спиране на часовника инициатива, е, за да можем да стигнем до успех 2013 година е, при е, заседанието на АКАО, за да можем да въведем мярка, която е приложима на международната сцена. Има редица други законодателни предложения в областта на климата, която няма да стигнем до е, завършен край, но въпреки това ще им делим внимание. Две предложения. Първо, предложението за намаляване на флуоринираните парникови емисии, тъй като има сериозно въздействие върху климата, ще работим по това досие с много усилия. На следващо място директивата – за косвената промяна в земеползването. Има а, ориентационен дебат през а, март, който е планиран за съвета и се доклад през юни, след което ще а, предадем досието на литовското председателство. А, имаме много сериозни амбиции в областта на климата. Приоритетните вещества за водата, например – има редица проблеми, по които следва да продължим да работим заедно с вас, за да стигнем до е, първо четене. По-нататък, както говорихте сега, рециклиране на корабите, това е следващото е, предложение на комисията, по която ще работим с цел защита на работниците и околната среда. И отново се надявам с ваша помощ да стигнем до първо четене. По отношение предложението на комисията за директивата за акумулаторите, и използването на конкретни нива кадмиум, ние също желаем да стигнем до първо четене. Предложението LIFE на следващ момент искам да спомена е, напредъка е свързан с многогодишната финансова програма 2014 и 2020, така че ще следим как ще се развият нещата там. По-нататък, регламента за достъп, е, генеричните ресурси и споделяне на ползите – е, протокола от Нагоя, добре ви е известен, е, достъпа до традиционните е, ресурси, особено в развиващия се свят. Трябва да се споделят ползите между местните, автохонни и другите участници в процеса. Надяваме се, че ще приключим това досие и ще имаме дебат ориентационен през месец март на съвет и е, доклад за напредъка, за да можем да предадем след юни на колегите, които ще поемат след нас. По-нататък е, директивата за ОВОС. Много сложно предложение, много важно. Отново ще подготвим е, дебат през месец март и ще подготвим окончателен доклад, е, по-точно за напредъка, за съвета през юни. Ядрените радиационните проблеми се разглеждат от Енергийния съвет. Националните политики също са от, от голямо значение. Тук ние се надяваме, че ще можем въпреки това да отбележим напредък по директивата по основните стандарти за безопасност, защото това е изключително важно за работниците и гражданите, унези, които са изложени на а, а, експозиция от радиоактивни материали. Нашата програма наистина е изключително амбициозна и а, ние ще разгледаме не само проблеми важни за Европейския съюз, но и за а, световната сцена в областта на екологията. На първо място, програмата на ООН е за околната среда по отношение а, договора за живака и въздействията от неговото използване. В Женева миналата седмица имаше дискусии и аз се радвам, че ирландското председателство изигра положителна роля в този процес. И миналата събота се постигнаха конкретни резултати Конференцията, която ще последва Рио плюс 20 е следващ приоритет за нас, свързан с целите за устойчиво развитие и е, на 23-та сесия на ЮНЕП, което ще се проведе в Найроби, се надяваме, че ще можем да е, ясно заявим нашата позиция със съответно е, участието и на форума на високо ниво на ООН за устойчиво развитие. През месец март председателството ще работи в международен план по СИТЕСКОП в Банкок. Ще се засегнат различни аспекти, свързани с застрашени животни, като африкански, слон, носорог и така нататък, както и видовете акули. Друг международен приоритет е свързан с е, конвенциите на ООН за отпадъците и химикалите Стокхолм, Роттердам и Басел. Ще може да се обсъдят всички тези документи през април-май в Женева като се дискутират съвместно, ще можем да реализираме сериозни економии и ще можем да се надяваме на сериозно сътрудничество. На последно място, Изключително важен аспект е преговор... са преговорите, които се водят по Конвенцията на ОНЕ за промяната в климата. Е, миналия месец имаме конкретни е, стъпки, които бяха предприели в е, Доха. Прави се напредък по отношение на работата за споразумението от 2015 година, включване на развиващите се страни, в крайна сметка с цел намаляване на парникови въглеродниковите е, емисии. Надяваме се, че ще имаме напредък по отношение периода след е, Киото протокол, протокола от Киото и ирландското председателство ще работи с всички сили през следващите 6 месеца, за да може да се постигне напредък по конвенцията, което ще се докладва през април, май и юни. На 22-23 април ще има заседание на министрите по околна среда в Дъблин, където ще се дискутират всички аспекти, които са свързани с програмата, е, напредъка и развитие и следващите стъпки на амбициите в Европейския съюз по отношение на намаляване парниковите газове. Надяваме се, че по този начин ще можем да стигнем до ясни а, постановки по отношение на зелените продукти и градската среда. Ще се започне, разбира се, и а, работа по други важни теми. Отканя ви на участие в тази среща. Ние ще бъдем в Дъблинския замък, където се помещават заседанията на председателството, който спечели две, две награди за устойчивост и системи за развитие на околната среда. Както виждате, програмата ни е амбициозна в стратегически области. Седмата програма за действие в околната среда, на например, и се надявам, че председателството ще може да даде своя принос за развитието на тези програми. Това е уникална възможност за спазване на Европа 2020. Както вече казах и ресурсната ефективност ще бъде засегната. Това е една възможност, крайна сметка, да свържем зелените точки колкото по-често имаме, колкото по-бързо имаме споразумение по програмата екологично действие, толкова по-бързо ще изпълним и заложеното в Хоризонт 2020 сериозните високи стандарти в областта на околната среда, където търсим сътрудничество, за да можем да постигнем реализиране на първо четене на споразумение – е, на споразуменията и да имам това е възможно единствено, когато има ефективно сътрудничество между парламента и съвета. Както виждате, Европейския съюз има изключително амбициозна програма в рамките на председателството. Ние трябва, разбира се, да следим каква е, е наградата. Нашата награда би било по-ресурсно ефективна Европа, която се развива устойчиво, има достойни работни места и има растеж като като цяло. Освен това се спазват екологичните цели не само за Европейския съюз, но и за света. Съвета, парламента и комисията трябва да работят съвместно. Необходимо е сътрудничество между институциите и всички участници. Това са основните е, приоритети, които се надявам, че ще бъдат реализирани в конструктивен диалог с вас, ни, госпожи и господа във вашата комисия. Ще работя с вас, с докладчиците, докладчиците в Сянка. Ще работим в хода на преговорите съвместно през следващите месеци. Благодаря. Благодаря за тази презентация. Изключително амбициозна програма. Много законодателни досиета се подготвят в момента. Сега ще дам думата на координаторите и на другите оратори. Преминавам на немски. Zuhörer. Сега имам е, слушатели, хора от е, практиканти, които е, ежедневно се сблъскват е, и работят с нашето законодателство. Това е Руската област, кмета на Руската област присъстват в залата. Добре сте дошли най-сърдечно. Добре дошли. Хубаво беше да ви дам думата, но просто това е не, не, не е част от нашата практика. Сега първия тур, координаторите, ще изчета е, имената, дано не пропусна някого, Рихард Зебер, след това Джон Лайн, след това Крис Дейвис, Пас Айхот, Кристал е, Флас, колегата Габранди и накрая Карл Шлютер и Корин Лопанш, както и Марита Услуг, както и Виторио Проди. Но това е края, това е списъка. Е, моля, ограничавайте се до две минути, за да могат всички колеги да зададат въпросите си. Рихард Зебер ще започне. Благодаря, господин председател. Радвам се, че господин министърът е сред нас е, и представи една, е, една доста широка програма, една доста пресищаща, бих казал, преситене с инициативи е, ние на, по някои от е, докладите, е, които, за които става дума, ще проведем про изслушвания в парламента. Знаете за емисиите, стремим се, стремим се към е, редуциране с 21%. Е, колкото до е, парниковите газове, газове които споменахте днес, е, това е една област, която напоследък малко се пренебрегва. Ние сме си, макар да сме постигнали целите си по цел 2, тези газове наистина оказват огромно въздействие на околната среда и не трябва да, да нам, занижаваме усилията си в областта на паниковите газове и и е, да видим, е, да помислим в дългосрочен план за пълна забрана. Колкото за водата и приоритетните субстанции, може би бихте могли да ни кажете малко за това от е, гледна точка на съвета, как ирландското председателство си представя нещата, особено по е, е, отношение на трите е, вещества, трите медикамента. Хубаво е и кмета, който е тук, да чуе това, какво ще ни, как ще ни ангажират новите текстове, с, с какви мерки по отстраняване на тези вещества от водите. Спомена се и темата качество на въздуха. В е, Германия е, качеството на въздуха е проблем в големите е, градове. Постигнали сме пределни стойности по отношение на CO2 и други вещества интересно би било да чуем от вас какво се прави конкретно в това отношение, защото, както казах, и Австрия и Германия имат сериозни проблеми е, с качеството на въздуха. Сега, благодаря, господин министър. Хубаво е това, което е, изложихте пред нас. Да се надяваме, че ирландското председателство ще остане в историята на председателство като зелено председателство. Свидетел съм на много председателства, идват и си отиват. Дано многобройните обещания бъдат изпълнени. Три неща искам да спомена. Имахме конференцията в Рио, където Европейски съюз поере редица задължения всъщност целите за устойчиво развитие трябва да се да бъдат дефинирани и да бъдат определени. Къде обаче остава нашата стратегия за устойчивост, която, по която, за която бяхме си заложили срокове, уж 10-та, 11-та, сега е 12-та, къде изчезна тя? Съживяването на Рио, операции, действията по това, какво ще се прави по стратегията за устойчивост? устойчивост. Е, е, доволен съм, че е, сте обръщате внимание на толкова важни теми в своята програма. Мисля, че важно е отделните политики по околната среда да бъдат взаимосвързани и интегрирани е, хубаво е, ако е, се стикова работата ви с тази на, на, на е, съвета по енергетика. Въпросът ми беше, имахме три цели, е, е, имахме три цели, а не една три цели са особено важни, трите цели са особено важни за обновяемата енергия, за да обновяемите източни за енергия, за да не се размие и раз, разсее тази тема сред другите. Затова трябва да се преговарят заедно с министра на е, енергетиката. Е, сега следващия въпрос, свързан с е, седмата програма, е, опазване на, на почвите. Мисля, че това е важно. Другата тема е достъп до правосъдие. Наистина, това е тема, която вече отдавна трябваше да, по която отдавна трябваше да сме е, свършили значително повече работа е, в съвета. Е, е, обаче е, все още е, в един или друг пункт държавите членки оказват съпротива. Сега, Крис Дейвис. Благодаря съвсем накратко. Два коментара. Откакто ирландското правителство стана председател, общо взето улавянето на въглерода колабира достигна минимални нива. На вас ли се дължи това? Породи се е, сериозно брожение. За мен има някаква намеса тук. Пазарният механизъм е на път да се срути. Ние имаме проблеми в парламента, не знам за вас в съвета. Какво ще правите? На второ място по отношение на ЦИТЕС и от това, което казаха колегите. Притеснявам се, че на тези конференции Съюза представлява сбор от държави членки. Имаме координация, но не говорим с един глас. Искам да подчертая, че трябва да има такава координация, защото няма нищо по-лошо от това да чуя, че Съюза се е въздържал по отношение на собствените си позиции и не може да стигне до споразумение между партньори. Благодаря господин Айкхаут. Благодаря, господин председател. Благодаря, господин министр, за това, че представихте вашата програма за следващите 6 месеца. Аз ще работя с удоволствие с вас. Няколко въпроса, свързани с схемата за търговия с емисии и политиките за справяне с измененията в климата. Всъщност, по отношение на СТЕ има само една страна, която трябва да бъде убедена и това е Германия. Така че нека да променя въпроса. Как ще включите тук Германия и как ще обясните на Алтмайер, че компромис между да и не, който води до въздържание, представлява не. Надявам се, че Алтмайер ще разбере какво имам предвид и чуде се как вие разговаряте с него. По отношение на така наречения backloading, трябва да кажа, че имаме нужда от структурни мерки. Това е следващата стъпка. Как ще убедите страните да минат към структурни мерки, а не да се придържат към само, само към предвиденото, защото след две години няма да имаме никакви резултати. Чух, че ще има неофициален съвет на 22 и 23 април, но Времето за Европа изтича. Банки Мун каза, че ще призове международните лидери да се съберат през септември 2014. Трябва да се обсъдят обещанията за тези 2 градуса по отношение на средната температура. Знаете за тези минус 20%. Септември 2014 година ще дойде съвсем бързо и как ще гарантирате, че само една година след вашето председателство ще се постигнат значими резултати. Да не забравяме, че има и европейски избори. Същото въжи и за 2015 година. Тогава трябва да сме готови за пакета след 2020 и ако не използваме тези 6 месеца както трябва, няма да сме готови през 2014 с програмата до 2020 и в 2015 с програмата за след 2020 година. Много проблеми, как ще се справите с тях? Благодаря, Бас. Сега ще дам думата на министъра за отговор. Благодаря е, за този въпрос, свързан с така наречения баклоудинг. Ирландия иска да получи пояснение във връзка с директивата за СТЕ. Комисията трябва да гарантира нормално функциониране на пазара на емисии. Искаме да се стигне до споразумение на първо четене в парламента по това досие. Въпреки, че предложеното изменение на директивата съдържа около 20 думи, аз смятам, че споразумението по тази тема ще е изключително сложно. Някои държави членки вече е, изказаха резерви относно баклодинга, а това изменение има за цел да улесни нещата. Някои държави членки имат категорична позиция, а някои въобще не са приели такава позиция и аз искам да ги приканя да решат какво смятат, за да имаме някаква сигурност дали ще мине това предложение или не. По отношение на въпроса на Ричард относно флуоринираните парникови газове, комисията направи предложение в началото на ноември с цел преразглеждане на решението от 2006 година. Това са газове, които имат сериозно въздействие върху околната среда. Предлага се микс от политики, например определяне на приложното поле по нов начин. Постепенно изваждане от употреба на тези видове газове в някои уреди, като хладилниците, например, включително и в хладилниците с търговска употреба, мерки преди инсталацията, и така нататък. Така че има възможност да се постигне сериозен напредък. И въпреки, че досието е доста сложно, ние ще се опитаме да улесним напредъка тук, доколкото можем. По отношение на качеството на въздуха, аз смятам, че тази тема трябва да се обсъди в Дъблин на неофициалния съвет. Аз ще председателствам тогава. Ще чуем и презентация на инициативата Зелена столица, инициатива на комисията. Надявам се, че през април, когато ще е тази среща, ще има ползотворен дебат. Джо Лайнен зададе няколко въпроса във връзка с Рио плюс 20. Е, на международно ниво е, се работи усилено. Ще се опитаме да обсъдим на европейски форуми резултатите от 3 плюс 20, включително и целите за устойчиво развитие. Ирландия ще допринесе за важната работа чрез посланника си в Нью Йорк, който е член на специалната група по темата. В Найроби следващата, следващия месец ще има конференция на ЮНЕП. Там очакваме да се стигне до решение по много важни въпроси, включително и по отношение на управленската структура на ЮНЕП – Приоритетите на този етап трябва да се свеждат до uh, Седмата екологична програма и ние ще вземем предвид вашата работа по темата. Това е всъщност фасадата на ирландското председателство, работата по тази програма. Вие повдигнахте и въпроса за нивото на амбициозност във връзка с година 2030 и измененията в климата. Включил съм този въпрос в дневния ред. Ще обсъдим доколко сме амбициозни на една предстояща среща ще обсъдим въпроса и с министрите на енергетиката. Ще потърсим допирани точки. Работим в тясна връзка с комисията по отношение на техния документ в тази област. Както каза Крис Дейвис, добре е Съюза да говори с един глас. Ирландия възнамерява да положи максимални усилия за да се стигне до споразумение преди срещата в Банкок. Мисля, че постигаме напредък по отношение на науката като част от екологичната програма, за която говори ЙО. По тази тема бихме искали да работим с държавите членки в рамките на, на седмата програма. Това е за сега. И така стигаме до втория кръг от въпроси. Ще дам думата за две минути на Карл Хайнс Флоренц. Благодаря, господин председател. Господин министр, ядам се, че сте тук днес е, и е, можем да разговаряме с вас. Е, радвам се особено за това, че на втората банка виждаме и кмета на Рурската област. Мой роден град се намира в тази област. Е, сега аз искам да ви помоля да е, се ангажирате и да внимавате това, което е решено, в крайна сметка да се изпълнява в Европа. Е, където и да отида, където и да пътувам, е, ми е, каз, разказват за различното, е, е, е, е различни проблеми, е, различни разминавания в начин на изпълнение. Дали е, Италия или други области, е, провинции в Германия. Но аз ще ви помоля наистина, вие и колегите ви, да внимавате, може би по-малко неща да свършите, но да ги свършите добре. Е, като слушам е, е, какво имате намерение да правите, от, за завона за, за е, е, пушенето или е, задушаване от дим някъде в, в е, за качество на въздуха така някъде в е, някой европейско селце или град едно семейство може да загине от задушаване от газове от камината или така нататък. Директивата, например, за автомобилите текста и се разводнява от едно масивно лоби, което има материални интереси. Е, искам да обърна вниманието ви към това. Благодаря, Лоренс. Сега, е, аз е, не съм съгласна в никакъв начин с колегата ми Карл Хайнц Флоренц. Всъщност това, което искам да ви кажа, господин министре, е, че всъщност преди да е, направите една особено амбициозна програма, трябва първо да видите какво е европейското е, законодателство, което в момента е, действа и до каква степен то се е, прилага, изпълнява за, преди, да се, е, преди да се мисли за нови мерки. Колкото до емисиите и търговията с емисии, новото предложение е занижено. Защо? Защото ние живеем в една безпредседентна економическа и финансова криза. Е, сега по конкретната е, задачи, е, тъй като предприятията, производителите имат нужда от правна сигурност и стабилност и предвидимост, нашия парламент трябва да се ангажира нещата, които, по които сме гласували, да бъдат изпълнявани, спазвани. Искам да, изпърна, да обърна вниманието ви на този въпрос. И докато говорим говорим за емисиите е, и търгуете с емисии, е, непрекъснато е, в различни държави членки се забелязва едно връщане към твърдата гориво, към въглищата като енергиен източник. Господин министр, завета на околната среда, възнамерявате ли на, следващия съвет да се заемете с този, този толкова сериозен и деликатен въпрос с улаването на CO2, е, който е тясно свързан с използването на е, въглища, на твърдо гориво е, като източник на енергия. Благодаря. Uh, Благодаря, господин председател, Благодаря и на вас, господин министър. Имам няколко въпроса. Едното е свързано с авиацията и търговията на емисии. Работата трябва да се извърши в работата на ИКАО. Мисля, че ролята на САЩ ще бъде много важна. Знае, че исторически Ирландия има добри и близки взаимоотношения с САЩ. Обръщам се към вас. Можете ли да използвате тези братски взаимоотношения с САЩ, за да можете да постигнете прекрасно споразумение с ИКАО? И когато се обадите на Белия дом, може би може да дискутирате, дискутирате също и конференцията по СИТЕС в Банкок през март с тях, защото имаше е, разминаване на комуникацията миналия път между делегацията на ЕС и САЩ. Ние имаме едни и същи цели, в крайна сметка. Втория ми въпрос е свързан с ОСП. Нашият, нашият комисия по селско-стопанските въпроси подготви повечето от предложението за екологизирането, предложение на Европейската комисия. Мисля, че и министрите по земеделие ще работят по тях. Питам, дали съвета околна среда по някакъв начин ще се намеси в целия този дебат по ОСП? защото в противен случай никога няма да постигнем целите за климата и биомногообразието, така както те са определени до сега, защото двата съвета отговарят за това. На трето място, очакваме стратегията за пластмасите от а, комисията. Може би забрана на а, найлоновите турбички ще бъде част от тази стратегия. Знае, че Ирландия има много добър опит в тази област. Бихте ли се спрели на вашия опит в тази област? И на последно място – на ниво ООН има явно а, борба между хората, които работят в областта на развитието и онези, които работят в областта на околната среда. Бихте ли ни осветлили и по този въпрос? Благодаря. Карл Шлютер. Yes, hello, welcome. Um... Добре дошъл. Както казах, вече говорихме за рециклирането на корабите, но в рамките на вашето председателство имате чудесна възможност по лекотоварните автомобили да работите по това предложение, което е добро за потребителите и за а, околната среда. Ако имаме кораж да предприемем стъпки по това предложение, ще направим много в областта на намаляването емисиите на олово, живаки и други. Във всеки случай, ако не направим нищо, ще има отрицателни ползи, които ще трябва да пожинем. Така че, нека да не слушаме само по старелите схващания на производители, които не искат да се съобразят с новите постановки. Не слушайте тези лоббита в Брюксел или в Дъблин. Просто нека поработим и по това предложение. По отношение на преговорите в околна среда, подготовката на заседанието в Польша и така нататък. По-рано имаше тенденция, когато европейските министри се появят на тези глобални заседания, да говорят основно помежду си, вместо да постигнат единогласие в решенията си като цяло. Надявам се, че имате план да накарате тези министри да говорят и с министрите извън Европа, така че да ги увлечат в този общ дебат. Не зная дали ще може да намерите такова решение, но това ще подобри ефективността ни в глобалната политика и в областта на промяната на климата. Това ви моля. Благодаря. Корин Лепаш. Добре дошъл, господин министр, сред нас. Два въпроса първо, какво стана с е, текста, е, който е, бе гласуван на първо четене в парламента по геомодифицираните, защото съвета реши да върне процедурата, започва започне от начало, защото нещата са оказали по-сложни, отколкото смятаме. И второ, смятате ли да въздействате комисията да вземе мерки, мерки по редица продукти, чиято токсичност вече е призната, особено е, продукти, токсични е, е, продукти, които вече са утвърдени и признати като токсични. Благодаря сега, се извинявам на колегата, която пренебрегвам. Просто е близо до мен и ние видях. Господин министре, вие е, е, много е, кратко засегнахте дискусията по, и семинара в бъдеще за през юни, казахте, но тогава вече ще предавате работата на литовското председателство. Е, е, хубаво е да се хвърли малко светлина в тази доста е, тъмна сфера. Трябват ни не само теории, но и обективни критерии. Трябва да бъдем водени от научните, научни съвети. 2020 обновяемата енергия беше на преден план. Сега изведнъж занижаваме поставените поставените си цели. Каран Сфронес и е, Костет казаха е, същото. Е, трябва все пак политиката да бъде предсказуема, да могат да разчитат производителите на, на решенията, които вземем. И друг въпрос, който искам да сегна е съвместимостта на аграрната и екологичната политика. В аграрната ние обсъждаме площите с с екологично значение. Е, е обсъждаме също така е, е, спорим дали нещо е, дали е, танкови или чини могат да се произвеждат. Е, е, как гледате на тези противоречия, ако обичате? Е, явно в тази посока ми е трудно да ви видя. От другата посока сега, в друга, от другата страна да дам думата. Е, Марита Улскок, благодаря за думата, благодаря, че сте наш гост. Зададохме толкова много въпроси, че общо взето минахме през целия списък. Аз обаче искам да повторя още веднъж повтаря оратора. Благодаря. Оратора повтаря същото. Няма начин да не повторим въпроси. Всъщност, нашия списък с приоритети е почти един и същ за всички депутати. Схемата за търговия с емисии. Тя се обсъжда надълго и на широко във всички политически групи знаем, че тази толкова обсъждана система е важна част от протокола от Киото и не я подкрепят кой знае колко държави, но има нови присъединили се държави, като Австралия, Китай, Южна Корея, Калифорния, казва оратора. Когато тази система започне да се разпространява, ние май ще излезем твърде бързо от нея и това ще стане, ако не стигнем до разумен компромис по отношение на така наречения баклоудинг. Затова се присъединявам към колегите. Как гледате на възможността за една подкрепа за баклоудинга, за да може след това да се доразвие това толкова чакано предложение за допълнителни мерки за ограничаване на емисиите на въглероден двуокис. Данъка, например, може да е стъпка в тази посока, но ще е трудно той да мине през съвета. Втория ми въпрос. Емисиите от лекотварни автомобили и леки автомобили. Емисиите на въглероден двуокис. Имаше оценки по отношение на самите емисии, на разходите. Данните се промениха радикално, откакто взехме първото решение преди няколко години по този въпрос. Има подозрение, че бранша не използва коректни цифри. Ето защо се казва, че трябва да се спазват мерките, трябва да има изключения, да не бъдем по-амбициозни, отколкото сме сега. Май даваме твърде щедро кредити. Как да си помогнем обаче? Как да имаме още по-голяма амбициозност по отношение на емисиите на въглероден двуокис от европейските леки автомобили? Благодаря и сега Викторио, Виторио Проди. E Благодаря, е, господин министр, за вашето присъствие сред нас. Два въпроса имам. Единият е свързан с парниковите газове и разпоредбите за тях. Противно на моя колега, моето тълкуване на протокола от Киото е различно. Не смятам, че е постигнат е, реален напредък след декларацията в Бали, е, където стада дума за общ, е, но диференциран подход или обща, но диференцирана отговорност. Това показва, че концепцията за справедливост не е реално залегнала в договора все още. Затова мисля, че трябва да реформираме е, схемата за търговия с емисии, за да включим и това изискване е, да се гарантира равнопоставеност и справедливост е, по отношение на е, емисиите. Това е първия е, въпрос, който искам да засегна. Сега, е, глобалното затопляне, измененията в климата са факт вече те имат значителни разрушителни последствия. Не можем да си позволим да губим нито минута повече. Трябва да запазим земята, на която живеем и това е много важна и трудна задача. Е, шокираме е, това, което виждам, че е, ОСП въобще не засяга този проблем. Аз мисля, че не търпи отлагане. Абсолютно неотложно е необходимо да се гарантира много здрава връзка и координация в тази област. Благодаря. Сега стигнахме до края на сесията въпроси. Сега топката е във вашето поле, господин министре. Имате думата. Благодаря за въпросите и за изказванията. Карл повдигна много важен въпрос. Той каза нещо за това, че оплешивява. Всъщност аз вече съм напълно плешив. Надявам се, че вие няма да стигнете чак до там. Въпроса за изпълнението е изключително важен в екологичното законодателство. Аз съм съгласен с вашето виждане. Ето защо ние поставяме ударението върху този въпрос в контекста на седмата програма. Говорим за това, че трябва екологичното законодателство да се изпълнява по-добре. В Ирландия Имахме трудности с предаване на посланието и с създаването на необходимите структури за прилагане на екологичното законодателство. Всъщност, ако не беше Европейския съюз, държавите едва ли щяха да спазват екологичните практики. Ние като че ли принуждаваме държавите членки да защитават околната среда. Аз винаги съм признавал този факт. И доказателствата са видими за всички. Така че аз ви приканвам да работите за постигането на един концентриран подход, а именно да се постави ударението върху изпълнението на екологичното законодателство в рамките на седмата екологична програма. по отношение на схемата за търговия с емисии. Май вече казах, че темата е изключително сложна и техническа. Всъщност въпросът е дали искаме да има схема за търговия с емисии или не. И ако не искаме такава схема, каква е альтернативата? Вие като институция трябва да вземете решение, а няма да е лесно. Каква е альтернативата на тази схема, от която искаме да се отървем? Това е ваша задача в следващите няколко седмици да разгледате предложението за изменения. Моят добър приятел господин Гербранди спомена нашите близки отношения с САЩ. Всъщност имаме около 40 милиона души в Америка, които твърдят, че са от ирландски происход – Ние ще посетим САЩ. Искаме да стигнем до добра сделка в областта на търговията. Ще споменем естествено и околната среда. Ще видим какви са новите интереси на Обама в областта на екологията. Сега той е във втория си мандат и може би ще се стигне до по-голям напредък, отколкото през първия му мандат. Той може сега да почне да изпълнява обещанията си, може да има по-добър напредък и по отношение на Конгреса. Споменахте таксите върху майлоновите турбички и някои други инициативи, които прокарахме. Всъщност имаме вече десетилетие опит. Демонстрирахме как една малка такса която се налага в определен момент, може да окаже голямо въздействие върху поведението на гражданите и съответно върху околната среда. Това е свързано и с ефективното използване на ресурсите. Така че виждате, че имаме практически опит. За пример давам това предложение. Още нещо екологизацията на общата селско-стопанска политика – Комисията предлага да се позелени първия стълб чрез три стандартни критерия. Има проблеми обаче във връзка с гъвкавостта, процентите и механизмите на отключване. Всъщност позицията на държавите зависи от тяхната география, от географското им положение. Ние знаем какви са позициите и определено трябва да кажа, че аз работя в тясна връзка с нашия министър на сълското стопанство, който е бивш евродепутат. Той е много запознат с темата. Ще видим той какъв напредък ще постигне и заедно какъв напредък ще постигнем в намирането на приемлив за всички компромиса. Госпожа Лепаш спомена генномодифицираните организми. Ние отчитаме големите усилия, положени по време на датското председателство, но е много трудно да се стигне до споразумение. Разгледахме нашите приоритети за нашите 6 месеца и видяхме, че едва ли ще се стигне до решение, макар че има голям напредък по време на датското председателство. Имаме 120 работни групи в съвета. Много работа имаме и не сме насрочили срещи по този въпрос, но няма да го забравяме. Във връзка с казаното от Криста Клас, имаме 9 работни групи и ориентационен дебат по това досие, което споменахте. Надяваме се, че ще стигнем до някакъв напредък. Марита Улскок. В съвета разговаряме с Швейцария е, за обвързване на СТЕ в разговорите с Австралия. Моя добър приятел Карл Шлитер спомена амби амбициозността, която демонстрираме във връзка с леките автомобили и лекотварните автомобили. Е, всъщност аз ви желая всичко най-добро във вашите усилия, защото хич няма да е лесно. Ще трябва да се правят много компромиси. Мисля, че постигаме значителен напредък. Всъщност нивото на проявена амбиция е нещо субективно. А обективното е конкретното споразумение. И се надявам, че ще стигнем до него в следващите 6 месеца, защото това споразумение е необходимо за индустрията, за работниците. По-добре да има някакво споразумение, отколкото въобще да сме без споразумение. Съгласен съм, че Европейския съюз никога или не винаги е бил единен на международни форуми. Определено в Доха до последната минута нямахме единна позиция. Не, че това е пример за следване, но ние сме си научили урока и се надяваме, че на бъдещи международни конференции няма да правим така. Дано да сме се получили. В крайна сметка искаме, когато работим, да сме единни. Или ако не сме единни, поне да сме се договорили за това. Може понякога да се договаряме просто, че няма да сме единни. Това е по-добре от другото. Господин Проди отново говори за по-големи амбиции в областта на изменението на климата. Аз съм просто един посредник. Трябва да председателствам дебатите в съвета. Ще видим какво ще стане на обсъждането през април на документа на комисията. Надявам се, че ще разбера какво смятат отделните държави членки, къде смятат, че се крият жалоните и докъде трябва да стигнем за бъдеще. Вие сте прав относно това, което се опитваме да постигнем. Нека да не забравяме обаче, че в контекста на бъдещите преговори ние в крайна сметка можем да носим отговорност само за 11, 12 или 13% от емисиите на парникови газове. Т.е. ние сме добрите в филма. Дано другите да ни последват, ние трябва да демонстрираме лидерско поведение и в крайна сметка за да убедим другите да се присъединят, ще трябва да положим много усилия до 2015 година. В същото време не трябва да забравяме, че Съюза трябва да остане конкурентоспособен. Въпросът за общата и разделната отговорност. Всъщност всички 125 страни ще трябва да се присъединят до 2015 година. Дано това да стане. Но както каза генералният секретар в Доха, би трябвало да се съберат държавните глави през 2014 година в подготовка за събитието през 2015 година. Така може да се концентрират по-добре усилията. Беше спомената промяната в поведението. Вече споменахме турбичките, споменахме леките автомобили. Виждате, че може да има промяна в поведението. 80% от автомобилите, които се продаваха преди 5-6 години, се основаваха на мощта на двигателя, мощността на двигателя. А 80% от автомобилите, продадени през 2011 година, е, се продават благодарение на оповестяването на ниски емисии на въглероден двуокис. Така че виждате, че има различни начини за стимулиране на обществеността. По различни начини можем да Работим за постигане на целите за справяне с измененията в климата, дано всички държави членки да демонстрират желание за действие. Трябва ние с примера си и с приетото законодателство да демонстрираме, че сме още по-амбициозни, дори и нашите международни партньори да не правят същото. Благодаря. Много благодаря, каза председателя за тези отговори, господин министър. Остава ми само да ви пожелая всичко най-добро в рамките на вашите 6 месеца председателство. Доста работа ни чака. Изключително важни досиета. Доверието в нас ще се измерва чрез възможността ни да стигнем до споразумение по тези досиета и най-вече по схемата за търговия с емисии. Всъщност бъдещето на Съюза зависи от решението за тази схема. Голяма отговорност ще лежи на вашите плещи, но и на нашите в парламента да се надяваме, че ще поемем в правилната посока. Да се надяваме, че ще решим съществуващите проблеми, ще започнем и нови положителни инициативи и както каза Карл Хайнц, основното ударение трябва да пада върху изпълнението на законодателството и върху неговото спазване. Наскоро бяхме поканили омбудсмана в областта на справянето с бюрокрацията – той също има важна роля. Така че всичко най-добро. Ако имате някакви въпроси или проблеми, нашата врата винаги е отворена. Винаги сте добре дошъл. Много успехи ви желаем. Късмет! So, damit sind wir auch schon ans Ende der Tagesordnung für heute. И така приключваме нашия дневен ред за днес. Утре продължаваме в 10 часа. Продължаваме с схемата за търговия с емисии. Нека координаторите да дойдат в 9 часа, а сега ви желая приятна вечер.